точка 10. Изменение на директивата за качеството на горивата и възобновяеми източници. След това ще гласуваме точка 11 и изменения за директивата за оценката на въздействие на някои публични и частни проекти върху околната среда. Това е много обемен документ с дълго гласуване и трябва да бъдем наистина много стегнати и дисциплинирани. Моля, проверете си картите за гласуване, пребъркайте джобовете, ако се налага, защото ако нямате карта, не знам а, как а, ще продължим. Няма да правя компромиси, така че започваме с доклада на Корин Лепаж. Готови ли сте всички? Започваме. Изменение 226 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Консолидиран компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, не зная. 18 се проверява електронно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 29 за, 19 против. Приема се. 19 за, против. Въздържали се. Приема се. 227 за, против. Въздържали се. Приема се. 228 за, против въздържали се, приема се. Стран 18 за, против, въздържали се, приема се. Консолидиран текст 4 за, против, въздържали се, приема се. Консолидиран текст 1 за, против, въздържали се, приема се. Следващият компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 2, 4, 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Консолидиран текст 8 за, против, въздържали се, приема се. Следващият е 248 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, приема се. Консолидиран 7 за, против, въздържали се, проверка. Електронна проверка по консолидиран Текст 7. Алде, гласувате с един човек повече. Благодаря ви. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Две, пет, седем. За. Против въздържали се, отхвърля се. 259 и 260 на Агри 20. Идентичен текст за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Проверка, моля. Гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърля се. ИТРЕ 23. За, против, въздържали се. ИТРЕ 23. Моля електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. ИТРЕ 24. За. Против въздържали се, отхвърля се. 2, 6, 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 25 за, против. Нека да направим проверка. Електронна проверка по ИТРЕ 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Инта 13 за, против, въздържали се, приема се. Инта 14 за, против, въздържали се, приема се. Всъщност не съм сигурен. Нека да направим електронна проверка по Инта 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Инта 15. За, против, въздържали се, приема се. Инта 16. За, против, въздържали се. Проверка. Електронна проверка по Инта 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 264 за. Против. Въздържали се. Приема се. 265 за. Против Въздържали се. Приема се. 2. А. Поискана е проверка. Моля, проверка електронно на 265. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 266 за. Против. Въздържали се. Приема се. 268 и 918 за, против, въздържали се, приема се. И стигаме до 27 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека все пак да проверим електронно.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 Изменението на докладчика 30. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Ясно е, нали? 284, 285, 286 за, против, въздържали се. Проверка. Електронна проверка по 284, 5 6. Край на гласуването. Отхвърля се. 287 и Агри 24 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 288 и Тран 23 за. Против НП заспаха ли? Нека да направим проверка. Всички гласуваха. Край на гласуването. Приема се. Двеста едно за. Против. Въздържали се. Приема се. 293 за, против, въздържали се, отхвърля се. 294, Агри 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 296 296 за. Dagegen? Против. Въздържали се. Приема се. Да, приема се. Агри 26 отпада. 300 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 304 за против, въздържали се, отхвърля се. Продължаваме с консолидирания 6 за, против, въздържали се. Проверка. Проверка по консолидирания текст 6.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 Край на гласуването. Отхвърля се. 315. Агри 31. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 317. За. Против. Въздържали се. Приема се. 318. За против, въздържали се, приема се. Агри 33 е следващото. За, против, въздържали се, отхвърля се. 335 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инте 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9.20 за, против, въздържали се, не знаем, не е ясно, нека да проверим. 9.20, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 340 за Консолидиран 5 за, против, въздържали се, приема се. 340 за, против, въздържали се, приема се. Консолидиран 2 за, против, въздържали се, Приема се. Продължаваме. Агри 40 за против. Въздържали се, отхвърля се. Агри 41 за против против, въздържали се, отхвърля се. 403 за, против, въздържали се, отхвърля се. 404 за, против, въздържали се, отхвърля се. 404 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против. Нека да направим електронна проверка по 46. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. Angezweiter mit 47. 47 за против Сдържали се приема се електронна проверка по 47 гласувахте ли социалисти един глас повече Край на гласуването. Приема се. И 3, 34 за. Против. Въздържали се. Приема се. 405. Агри 43 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 406 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 48 за против, въздържали се, приема се. 407 за, против, въздържали се, приема се. Инта 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 409 Поискана е проверка за Инте 23. Не е поискана проверка, а все пак е поискана. Така че наистина има проверка, има искане за проверка по Инте 23. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 409 за, против, въздържали се, отхвърля се 49 за, против, въздържали се, приема се. 410,9,24 няма нужда да се гласува. 418, 419 а, поискана е проверка. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърля се. 4, 2, 4 за. Против. Повтарям още веднъж. 4, 2, 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Поискана е проверка. Гласувахте ли всички? 4, 2, 4. Гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. Итра 25. Итра. Итра 35. Проверка. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Итра 36. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4-2-1. За, против, въздържали се, отхвърля се. Консолидиран 10. За, против, въздържали се, приема се. 4-2-2. За, против, въздържали се, отхвърля се. 4-2-5. Тран 37 Ягри 46. За, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 47. За, против, въздържали се, отхвърля се. 427 Инта 27. Двете, двата текста заедно. За, против, въздържали се, приема се. 428 за, против, въздържали се, приема се. Инта 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 29 за, против, въздържали се, приема се. 9.27 за, против, въздържали се, приема се. Инта 30 за, против, въздържали се, приема се. 4-3-0 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4-3-1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4-3-2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 31 за, против, въздържали се, приема се. 4-3-4-9-28 за, против, въздържали се, приема се. Проверка по 4-3-4 и 9-28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пъдесе и за против, въздържали се, приема се. 439 и Агри 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. Петдесет и седем за, против, въздържали се, отхвърля се. Да, проверка по 57. Haben alle abgestimmt? Abstimmung. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 58 за. Против. Въздържали се. Приема се. 59 за. Против. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 4-4-6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60. Отпада. 447, 448, Агри 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 449, Тран 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 451 и Агри 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка 451 и Агри 52. Електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Тран 40 за. Тран 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 457 за, против, въздържали се, приема се. Тран 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. След това прескачаме до изменение 480. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. 480 електронно гласуване. Гласувах ли всички? Край на гласуването. Приема се. 481 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Агри 57 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 482 за. Против въздържали се, отхвърля се. Това ни отвежда до приложенията 484 за, против, въздържали се, отхвърля се. 488-89 и Агри 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 490 за, против, въздържали се, отхвърля се. 492 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 и 493 за, против, въздържали се, приема се. Това можем да го проверим и електронно. Моля, гласувайте. 65-493. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 66491 за против въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване за проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 37 за, 32 против. Приема се. 496 за, против, въздържали се, отхвърля се. Можем да проверим 496 електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. und DW 30. Dafür? 9.30 и 67 за. седем за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 499 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Сега отиваме по-нататък. Поиска се проверка на 499, електронно гласуване по 499. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Приема се но това не беше видимо тук от подиума, защото много малко колеги вземат участие в гласуването. Вероятно, може да поискаме кафе да сервират, за да се поразбудят хората малко. 503, 504, 505 и 343 и Агри 60. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 506 за против, въздържали се, отхвърля се. 507 и Реги 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 508 за, против, въздържали се, отхвърля се. 509 за, против, въздържали се, приема се. Проверка електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 70 и 510 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 71 за. Против. Въздържали се. Приема се. Може би трябва да организираме малко кафе да се сервира. Ще успеете ли? 5-1-5 за. Против въздържали се, отхвърля се. Проверка 515, проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 517 отпада. Значи следващото е 72. 932 и Инта 33 за. Против въздържали се, отхвърля се. 518 за, против, въздържали се, приема се. Wir machen jetzt weiter. Продължаваме нататък с Инта 1. Всички ли го намериха в списъците за гласуване? Инта 1. На мен е на страница 40 от документа, с който разполагам, където пише Citations за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 1 за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 2 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 85 за. Против. Въздържали се. Приема се. 84. Не, 86 всъщност е следващото за. Против. Въздържали се. Не е ясно. 86 електронно гласуване.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 Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 94 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Едно за. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 4 отпада, значи 93 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, приема се. Реги 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 98 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, не е ясно, 99 електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Явно е било ясен резултата какъв ще бъде, но не всички гласуват с ръка, така че не виждам. И 3-3. За, против, въздържали се, отхвърля се. 100, 101, 102, 103, 104, агри 7. За, против, въздържали се, не е ясно, е електронно гласуване за всеки случай. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 108 за 108 за, против, въздържали се, приема се. 9-4 за, против, въздържали се, приема се. Тран 3 за, против,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 въздържали се, приема се. Продължаваме с 136 изменение за, против, въздържали се, приема се. 138 138. За. Против. Въздържали се. Приема се. Инта 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка Инта 3. За всеки случай да направим проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 9-8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 146 за. Против. Въздържали се. Приема се. Реги 5 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Реги 5 електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Инта 4 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Mhm. Regi 6. Dafür? Реги 6. За. Против. Въздържали се. Приема се Инта 5 и Тран 7. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Електронна проверка. Инта 5, Тран 7. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. И явно е, че се отхвърля. Продължаваме нататък до 177. Госпожа Уилс. 177 за. Против. Въздържали се не гласува достатъчно хора, така че електронно гласуване е по 177. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 9-10 отпада. Затова продължаваме нататък. Един момент само. 9-11 за. Против въздържали се, приема се. Es geht weiter mit 186 von der Kollegin. 186 Вилс за против въздържали се приема се. Проверка 186 електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 187 за. Против. Въздържали се. Приема се. Дванайсе за. Против. Въздържали се? Не е ясно. Електронна проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 13 за. Против. Въздържали се. Приема се но нека да проверим и електронно, защото твърде малко хора гласуват видимо. 13. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Uh, 185 на Парньо и 315. Е Тран 12. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 202 за, против, въздържали се, не е ясно. Електронно гласуване по 202. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 203. Панайотов. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Проверка 9.14 електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 206 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 207 и 208 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Итра 18 за. Против въздържали се, отхвърля се. 209 за, против, въздържали се, отхвърля се. Продължаваме по-нататък. На последната страница, Реги 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 321 за, против, въздържали се, отхвърля се. 224 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 225 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Реги 12 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега стигаме до крайното гласуване. Първа част електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Всички ли успяха да гласуват? Край на гласуването. 43 за, 26 против, един въздържал се. Сега втори електронен вод. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 43 за, 26 против, 1 въздържал се. Поздравление на докладчика. Давам думата на докладчика всъщност. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на всички колеги. Бих искала да ви благодаря за проявеният дух на компромис и на разбирателство, с който бе съпъсван цялостната ни работа. Въпреки, че по принцип за нещастие не всички колеги подкрепиха доклада. Държа да благодаря екипът на комисията Envy, на групата Ауда и моят собствен екип. Всичките работех много усърдно, често с много кратки срокове по този текст. Ще продължим да работим в същият дух на компромис, подготовка на гласуването в пленарна зала. Благодаря ви. Благодаря. Аз също ви поздравявам за успеха. Поздравления за целия екип и за колегите, които изготвиха обемистите списъци за гласуване, както и компромисите. Благодаря на всички ви. Jetzt geht's weiter mit dem Bericht des Kollegen Andrea Sanoni und така продължаваме с доклада на колегата Занони. Моля всички ви да вземете участие в това гласуване. Ще помоля колегите и техните сътрудници да а, запасят тишина. В противен случай много трудно се гласува. И така започваме. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 111 за. 111-112 за. Против. Въздържали се, приема се. Проверяваме електронно 111 и 112. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 34 гласа за, 32 гласа против. Приема се. 113 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 114 за. Против. Въздържали се, приема се. 115 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 116 за. Против. Електронна проверка. Моля гласувайте. 116. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването.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 Проверяваме с електронно гласуване 119. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 120. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Електронна проверка. Гласуваме по 120 електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Консолидирано изменение 6 за. Против. Проверяваме с електронно гласуване. Само зелените гласуваха. Моля ви да гласувате. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Моля ви ясно да гласувате. 120 за, против. 121 изменение. Електронно гласуване по изменение 121. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 122. За. Против. Възрешали се. Приема се. 123. За. Против. Въздържали се. Приема се. 124, 125 и 523 за против. Въздържали се, не беше ясно, проверяваме електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 126 за. Против. Въздържали се, приема се. 5.22 за. Против. Въздържали се, приема се. Тран 5 за. Против. Проверяваме електронно. Всички ни гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 5.21. За. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 135. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. 136. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано мнение 5 за против, въздържали се, приема се. 138 за против, въздържали се, приема се. 189 за Против. Въздържали се? Не е ясно. Проверяваме. Изменение 189. Моля гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Консолидирано изменение 7 за против, въздържали се, приема се. Проверяваме. Електронно гласуване, консолидирано изменение 7. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 199 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8. Гласуваме електронно по 199. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 222, втора част. 222, втора част. Гласуваме изменение 222 втора част, член 1, точка 4. В моята версия е страница 11, списка за гласуване. Но най-вероятно при вас страницата е друга. Гласуваме изменение 222, член 1, точка 4. Председателя се поправя. 220, втора част. За Против. Съгласни сме, това е хубаво. Компромис 8 за. Против. Въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 9. За. Против. Въздържали се, приема се. 13. На страница 20 в моята версия на списъка за гласуване. Тран 13. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Тран 13. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. 333. За. Против. Въздържали се. Приема се. 334. За. Против. Въздържали се. Не е много ясно. Електронна проверка. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 335. За. Против. Въздържали се. Приема се. 304. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 336. За. Против. Въздържали се. Приема се. 337. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 339 за. Против, въздържали се, не е ясно. Електронна проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 338 за.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 проверявам електронно. 347 и 543. 43. Електронна проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Ясно е, че се приема. 348 за. Против. Въздържали се. Проверка. Не е много ясно. 348. Всички не гласуваха. Край на гласуването. Отхвърля се. 5.42. За. Против. Приемат се заедно с 5.44. Тран 14. За. Против въздържали се, приема се. 349 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме 349. Проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 50 пада. е консолидирано изменение 10 за против. Въздържали се. Приема се. Изменението на госпожа Тайсен 411 за Гласуваме изменението на госпожа Тайсен 411. За, против, въздържали се, приема се. 412 за, против, въздържали се, приема се. 413 за, против, въздържали се, проверяваме електронно. 413. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Четиристотин и 22 422 и 23 заедно. На следващата страница са измененията. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Тран 19. За. Против. Въздържали се, приема се. 44. За. Против. Въздържали се, приема се. 5,50 за. Против. Въздържали се. Не е много ясно. Електронна проверка по 5,50. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 45 за. Против. Въздържали се. Приема се. 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. 424 за. Против. Въздържали се. Не е много ясно. 424. Електронно гласуване. Всички ни гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 425 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 426 за. Против. Въздържали се, приема се. 427 и 552 за. Против. Въздържали се, отхвърлят се. 428 за. Против въздържали се, отхвърлят се. 429 за, против, въздържали се, отхвърля се. 430 за, против, въздържали се, отхвърля се. 431 за, против, въздържали се, отхвърля се. 432 за, против, въздържали се, отхвърля се. 433 за, против, въздържали се, отхвърля се. 434 и 435 за, против, Възстрашали се, отхвърля се. 436, 37, 38, 39 и 440 и 5,53 гласуваме заедно. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Тран 20. За. против, въздържали се, отхвърля се. Тран 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 441 за, против, въздържали се, приема се. 442 за. Искате проверка? Добре, проверка по 442. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 47 за. Против. Въздържали се. Приема се. 443 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 444 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 445 за. Против. Въздържали се отхвърля се. 454 за. Против. Въздържали се не е ясно. Проверяваме 454. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Нека стигаме до приложенията. 49 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Проверка. Гласуваме по 49 електронно, не беше съвсем ясно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 5,54 за. Против. Много малко колеги гласуваха. Гласуваме електронно 5,54. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Безапелационно се приема. 456 за. Против. Въздържали се. Приема се. 457 за. Против. Въздържали се. електронна проверка по 457. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Петдесет на докладчикът в три части. Гласуване в три части. Първа част. Моля, гласувайте за. Ще пристъпим направо към електронно гласуване по първа част на изменение 50. не гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Трета част. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Четиристотин за Против. Въздържали при... се приема се. 466 за. Против. Въздържали се приема се. 467 за. Против. Въздържали се приема се. 51 за. Против. Въздържали се приема се. 468 за против, въздържали се, приема се. 469 за проверка. По 468. Проверяваме с електронно гласуване 468. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 469 за против. Въздържали се. Приема се. Проверяваме. Електронно 469. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Всъщност се приема с голямо мнозинство. Компромис 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано изменение 12. За. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 550. Изменение 543. За, против. Въздържали се, отхвърля се. 544. За, против, въздържали се, приема се. Проверяваме 544-то. Електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Консолидирано изменение 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме съображението от Грамбюла. Сега първо 5.1. За, против, въздържали се, приема се. 62. За, против, въздържали се. Не е ясно. Електронна проверка по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 5 и 5. 4 пада, 5 и 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 68 и 69 ги гласуваме заедно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5 и 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5 и 7 за. Против. Въздържали се, приема се. Всъщност не е съвсем ясно. Гласуваме електронно по 5 и 7. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 5 и 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 70 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5 и 9 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 71 за. Против. Въздържали се. Приема се. 72 за. Против. Приема се. 73. За. Против. Въздържали се. Приема се. 74. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, приема се 77 за, против, въздържали се, приема се 78 за, против, въздържали се, електронна проверка. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 79 за. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано изменение 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. 82 за. Против. Въздържали се. Приема се. Второ. За. Против. Въздържали се. Приема се. 83 за против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се 511 за, против, въздържали се, приема се 85 за, против, въздържали се 85 електронно гласуване. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Консолидиран текст 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Гласувайте, моля, край на гласуването. Отхвърля се. 89. За, против, въздържали се, отхвърля се. 3. За, против, въздържали се, приема се. 5 и 13. За, против, въздържали се. Нека да опитаме. Питаме електронно. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, приема се. Пет и 14 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 5 и 15 не, няма да гласуваме след и 15. Тран 1. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 91. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 7. Или не, проверка 91. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 92 за. Против. Въздържали се. Приема се. Тран 3 за. Против. Не е ясно. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Следващия текст е по 8. Разделно гласуване за. Първата точка. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Моля за малко внима... търпение. Проверяваме. проверяваме всичко, защото никак не ни се ще да направим грешка и да се наложи отново да се съберем през лятната почивка, за да я коригираме. Продължаваме с гласуването. Тран 4 на моята страница, това е последната страница за против. Нека да направим електронна проверка. Е, електронна проверка за Тран 4, моля. Край на гласуването и се приема. 10 и 11 за, против, въздържали се, приема се 5 и 17 за, против, въздържали се. Е, електронна проверка. 5 и 17 проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. И така стигаме до окончателното електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласувахте ли край на гласуването? Приема се. Втор, второто за. Не, извинявайте. Продължава гласуването. Гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се с голямо бълшинство. Докладчикът. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегите и на докладчиците в Сянка, и на секретарията благодаря на всички, които работиха по а, това досие. Мисля, че добре си свършихме работата, постигнахме компромисни решения, но не мисля, че сме в а, състояние да приложим правилата по точка 17 и трябва да отидем в пленарна, а, по точка 70 и да а, ще трябва да се гласува в пленарна зала. И така няма да се гласува мандат, но все пак искам да благодаря и да поздравя докладчиците. Документът ще се гласува в пленарна зала. Благодаря и честито. Благодаря на комисията, на секретарията и на всички вас за това, че така здраво поработихме. След обяд продължаваме. Ще разговаряме с литовският министр на здравеопазването. Ако не се видим след обяд, желая приятно прекарване на лятото. Всички имаме нужда да заредим батериите и да продължим с нови сили през есента. В 11.30 продължаваме с заседание на координаторите.